които се бяха опитали чрез интернет е, да се оплачат или да споделят своя тъжен опит, е, бяха подложени на натиск, е, бяха преследвани. Трябва да се погрижим така, че те да могат да изразяват своето мнение. Благодаря ви. Госпожа